И така, нека да продължим с заседанието. Беше ви зададен протокол от вчера и ако няма възражения, го приемаме. Продължаваме с дневния ред и с изказването на